Юри Явко също и на Итре и Пети. Добре дошъл на Марко Шевчович, кандидат за заместник, за заместник председател на Европейската комисия, отговаря за междуционални отношения и перспектива. Председателят на комисията АВКО ще съпредседателства с председателя на комисията Юри в съответствие с насоките за утвърждаване на Европейската комисия. Целта на изслушването е да се оценят общите компетентности, европейската ангажираност и личната независимост на кандидат за заместник председател, заедно с познанията му по съответното портфолио и комуникационни умения. Изслушването ще се предава живо, на живо по интернет и, има, ще има възможност за достъп до видеозапис на изслушването. След разглеждане на декларацията за финансови интерес на кандидата за местник председател, Комисията по правни въпроси няма възражения. Кандидатът ще бъде поканен да направи встъпително изявление не повече от 15 минути. Ще има възможност за 25 въпроса, разделени на 5-минутни отрязъци ще може да се зададе дава един допълнителен въпрос в рамките на 5 минути. 5 е, минути е, ще се разпределят както трябва. Една минута за въпрос, два минути за отговор. Добър ден на всичко. Искам да напомня на всички, че сте получили автобиографията на господин Шевчович. Предоставени са ви и отговорите в писмен вид. Искам да напомня на господин Шевчович, който не е за първи път тук, той е за трети път на изслушване като заместник, като кандидат за комисар че изслушването ще продължи 3 часа. Много съм удовлетворен, като председател на АВКО и като депутат, че в ресора на господин Шефчович включва решението на комисията да продължи работа по инициатива на Европейския парламент. Това е. Искам да ви попитам. Ние разговаряхме в рамките на комисията Барозо по този въпрос. Вие тогава отговаряхте за взаимоотношенията с Европейския парламент. Справихте се много добре, но искаме да ви помолим да се ангажирате не само от формална гледна точка, за да може парламента да разполага с пълни правомощия. Парламентът да има право на законодателна инициатива, за да се приведат в реалност ангажиментите, поети от госпожа Ден Лайен. За нас това е приоритет, ако искаме да скъсим разстоянието между нас и гражданите. Парламентът не може да бъде с толкова ограничени правомощия. Ние Парламентът трябва да има и правомощия за анкета. Битката не е лесна, но парламентът е. За парламента това е приоритет. Убеден съм, че както и в миналото, вие ще поемете ангажимент, както и вашите предшественици, за това парламентът да придобие централна роля. Това означава да се посили демокрацията в Европа, да се скъси разстоянието между Европа и гражданите. Но също така и положителните отношения между парламента и институциите можем да дадем друг сигнал за функционирането. Много често институциите се ограничават до бюрократични задачи. Аз мисля, че трябва да се положат максимални усилия, така че политическите организации, парламента и комисията да могат действително да работят. Всичко ще зависи от вашата работа и от това как ще си сътрудничи парламента с комисията. Искам да кажа също така на заместник председателя Шефчовично и на всички колеги, че за разлика от, моите, от моята ден, когато бях председател, аз когато бях много гъвкав по отношение на ограничението във времето, сега не мога да проявя гъвкавост. Както каза председателката, Въпрос за една минута, отговор две минути, след това има възможност за последващ въпрос, но то е само за доуточнение, а не за нов въпрос. Изслушването ще започне веднага след встъпителните думи на председателя Шефчович. Давам му думата веднага за 15 минути. Благодаря, госпожо председател на Цинга, господин Таяни, госпожи и господа депутати, дами и господа. За мен е голяма чест да се представя пред вас като кандидат за комисар и също така е привилегия да открия дните на дебат и контрол, което е признак за европейска демокрация пар екселанс. Тук има и емоционален елемент. За няколко седмици ние ще отбележим 30 години свобода в моята страна Словакия след Кадифената революция. Спомням си как гледах през желязната завеса и не можех да си представя, че един ден ще мога да прекося Дунава и да се срещна с хора в Австрия, още по-малко да работя за Обединена Европа. Това ме създаде у мен убеждението, че трябва да изградим своята съдба като демократичен съюз при е, ясно спазване на общи институции и ценности. Това е още по-очевидно днес с оглед на безпредседентните промени екологичният отпечатък на човечеството доведе до спешна необходимост да се преборим срещу климатичните изменения. Глобалният, глобалното съревнование за технологично лидерство ще преобразува економическите модели, както и общества. Многостранният ред, основан на правилата, е подложен на натиск Изправени сме пред много важен въпрос. Как може Европейски съюз да направи така, че да не се окажем е, средна сила между Съединените щати и Китай? Госпожи и господа депутати, при тези предизвикателства съм убеден, че имаме нужда от повече, а не по малка Европа и е по-силен Европейски парламент. Член 10 от договора за Европейския съюз гласи, че функционирането се основава на председателство на демокрация. Това е все по-важно. Ето защо за мен е истинска чест, че новоизбраната председателка ни възлага между институционалните взаимоотношения и перспективата. Европейската комисия, Европейския парламент са естествени партньори. Ние сме изградили солидни основи през годините. Мой приоритет обаче ще бъде сътрудничеството да бъде превърнато в специално партньорство, основано на доверие между нас и с нашите граждани ще предложа нашето партньорство да излезе извън рамките на законодателната област. То трябва да се прилага в целия политически цикъл. Перспектива и събиране на е, е, емпирични данни, е, общи приоритети, определени на дневния ред, ново право на инициатива и по-добро изпълнение, в това число съкръщаване на бюрокрацията. Не можем да продължим да, да функционираме в режим управление на кризи с междуправителствен подход. По-силен парламент означава по-силна и легитимна Европа. По-силен парламент означава обща култура на превенция и действия, за да бъдем устойчиви в дългосрочен план. Сега конкретните мерки, как да изградим специалните взаимоотношения. Първо виждам тясно взаимоотношения, тесни взаимоотношения между нашите институции, определена на дневния ред, както знаете. Аз ще подпомагам заместник-председателката, като разработвам работната програма на комисията. Това ще бъде въпрос на приоритет, тъй като първата работна програма трябва да бъде договорена през септември. От първия ден аз ще работя с колегите в комисията и във връзка с вас, политическите групи и съвета на председателите на комисии в парламента. На тази основа трябва да приемем съвместна декларация за законодателните приоритети на трите институции. Предлагам да се приеме първата многодишна програма, както е предвидено в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество. от 2016 година. Тази програма трябва да е да е съвместна дейност, също така трябва да се основава на работата по перспективата на междуинституционално ниво. Второ, право на инициатива за Европейския парламент, което ще отбележи началото на нов, нова институционална ера. Както обяви новизбраната председателка, когато парламента с мнозинство от председателите поиска законодателно предложение Комисията ще отговори с законодателен акт в пълно, при пълно спазване на принципите за пропорционално субсидиарност и по-добро закон, законотворчество. Ще предложа нашите институции от самото начало да започнат ръка за ръка на всеки етап. Искам механизъм за ранно предупреждение, за да има постоянен диалог между комисията и парламента. Когато се приеме парламентарната резолюция, ще направя така, че колегиума на комисарите да проведе политически дебат. Този процес би трябвало да улесни разбирането по същество и заедно с това да изгради доверие между нашите институции и чувство за съвместна дейност в интерес на обща цел сърцето на европейската демокрация бие в този парламент, затова ще работя с, с отговорния заместник-председател, за да може парламента да играе активна роля в конференцията за бъдещето на Европа. На трето място ще работя за възстановяване на дебатите по нерешени институционални дела, по-конкретно правото на анкета. Аз разбирам е, желанията на парламента за преразглеждане на регламента, Дискусията е блокирана заради институционални и правни въпроси. Аз съм готов за тристранни взаимоотношения. Що се отнася за международните преговори, аз ще положа усилия Европейския съюз да бъде редовно информиран преди сериозни събития и ключови етапи на международни преговори. На четвърто място петиции. Гражданите и фирмите да участват там, където е подходящо при нарушение на европейското законодателство. Ще работи в тясно взаимоотношение с, с Комисията по петициите през годината и ще участвам в представенето на годишния доклад. Освен това, трябва да, ако има значителен брой петиции по една тема, ще насърча присъствието на ресорните комисари за да участват в дискусията. И накрая искам да работя за по-добро регулиране. Целта ни трябва да бъде да изградим законодателство, което да издържи изпитанието на времето, което не създава ненужна тежест и дава резултати. Затова аз мятам, че трябва да доразвием дневния ред за по-добро регулиране. Аз ще предложа платформата Refit да се преименува на платформа пригодна за бъдещето. Законодателството трябва да бъде пригодно за електронното правителство и за цифровизация. Аз редовно ще докладвам пред парламента за констатациите. Смятам, че унези, които трябва да спазват нормативната база, трябва да участват по-активно и да има активна субсидиарност, за да няма впечатление, че всичко се решава в Брюксел. Ще създадем допълнителни възможности местните и регионални власти да ни информират за тежестите, които им се налагат при изпълнението на европейското законодателство. Вашето участие, госпожи и господа, ще бъде особено ценно. Ще включвам и Комитета на регионите, економически, економически и социален комитет. Също така ще работя по-активно с държавите членки, така че когато се транспонира европейско законодателство, да не се добавя ненужна административна тежест. Европейските институции трябва да бъдат предупреждавани, когато държавата членка въвежда мерки, които излизат извън изискванията за европейско законодателство. Ще включвам представителите на комисията в това начинание и ще се грижа и депутатите да бъдат надежно информирани. През първите две години на мандата възнамерявам да посетя всички национални парламента, за да оценя по-добре важната им дейност, свързана с активната субсидиарност и пропорционалност и ще обсъди с тях многодишната програма. Ще предложа принципа за, всеки, за всяко прието законодателно предложение да се отменя друго, за да се намали административната тежест. Това е особено важно за малките и средни предприятия. Ще се погрижа този принцип да се прилага във всички области. Заедно с това аз искам да посоча това. Аз казвам категорично не на механичен подход и застрашаване на нашите високи стандарти, особено в социалната и екологична област. Всъщност ние трябва винаги да претегляме и ползите. Европейския парламент свърши чудесна работа при проучването си за цената на намаляване на Европа. Економическата полза е 2,2 трилиона в рамките на 10 години. Ако, например, реализираме напълно единия пазар, по-конкретно в услугите, цифровизацията, енергетиката и преодоляване на избягването на корпоративни данъци. Аз искам да а, комуникираме по-добре ползите за гражданите, фирмите и обществото. Успехът на междуинституционалния фронт е предпоставка за включване на перспективата в разработването на политиката. Като съчетаем двете области, можем да променим нещата. Това, това не е абстракция. Ще ви дам красноречив пример. European Battery Alliance. Дори и ако в 12-я час очаквахме предстоящите тектонични промени към електронната мобилност с ръководството на е, под ръководство на индустрията започнахме стратегически дейности за изграждане на, е, на силна верига на доставките и е, изграждане на най-зелените батерии тук в Европа. В резултат на това ние наваксваме на азиатските конкуренти. Радвам се, че новоизбрания председател ми възложи ръководството в тази област. Също съм готов да обсъждаме и други стратегически сектори, където Европа може да осъществи промени, ако работим заедно. Ако ме утвърдите, аз предлагам да се борим за управление, което действа превентивно, като изграждаме капацитет за перспектива в Европейската комисия. Намерението ми е да мобилизирам ресурсите на съвместни изследователски център. Имаме нужда от европейска мрежа за стратегическа перспектива, която да обединява най-добрите европейски институции и държавите членки. Както се казва, и имате право на свое мнение, но не на собствени факти. Ето защо при потока на информация искам да запазя качеството на емпиричните данни и подсилване на прозрачността им. На практика с другите институции ще обмисля създаването на общ регистр на емпирични данни, който който да е, е отворен за гражданите, където ще споделяме данните, на, чи, на чиято основа почиват законодателните предложения. Както знаете, мисията на новоизбрания председател ни възлага годишен доклад за перспективата и аз ще информирам състоянието. Това ще бъде основата на стоя... речта за състояние на Съюза. Аз ще се боря за стратегически дебат в Европейския парламент и Европейския съвет. Искам да постигна договореност за тенденциите в трансформациите. Ще работя заедно с заместник-председателя за, по бъдещ по конференцията на бъдещето на Европа. Господин председател, госпожи и господа депутати. Имам привилегията да работя с с външните парламентарни комисии през последният мандат и най-вече с Комисията по конституционните въпроси и Комисията по юридиправните въпроси, както и Комисията по индустрия промишлеността за създаване на съюз на промишлеността. По време на първият мандат създадахме рамково споразумение и работихме ръка в ръка за да постигнем съгласие по статута на служителите в европейските институции и да работим за изпълнението на нашите общи цели. Нашата и моята цел е да продължиме да развиваме нашето партньорство. Аз съм абсолютно убеден, че ще успееме да е, осъществиме нашите ценности, нашите виждания и това, което, с което, за което събориха тези, които създадаха вел... Вел... революцията от Велор. Благодаря. Първият въпрос е за господин Вос, координатор на НП е в Комисията по правни въпроси. Благодаря. Добре дошли в Европейския парламент, господин Шевкович. Аз имам честа да започна първи да задавам въпроси. Регулативната тежест и инструмента за намаляване на бюрократичната тежест. Как смятате да работите на европейско равнище и с държавите членки, когато транспонирате европейското е, законодателство, спазвайки принципа за когато се приема един закон, друг да се отмени или да се е, или да се упрости. Отговор на господин Шефчович. Благодаря ви за въпроса, господин Фос. Най-напред мисля, че трябва да сме много ясни и концентрирани върху следното. Всички ние знаем, че хората са недоволни и сме чували а, оплаквания от хора, които даже да подкрепят Обединена Европа, се оплакват от голямото административно бюрократ... голямата административна тежест. Ето защо ние се фокусираме върху това да намалим ненужната административна тежест. Но както казах, ние не бива да прилагаме този принцип механично и не бива да рискуваме накърняването на високите си стандарти в областта на екологията и социалните въпроси. Как ще действам? Най-напред ще преосмисля програмата REFIT за пригодността за на законодателството за бъдещето. Ще оценяваме законодателството, но не само по традиционен начин. Ще мислим за това дали е, законодателството е ориентирано към цифровите технологии, към бъдещето, дали наистина мисли най-напред за малките предприятия, дали има тежест, административна тежест, която може да се избегне или пък дали транспонирането е проблем. и дали трябва да има промени тук в тези области. Така че подходът ще е по-общ, по-синхронизиран. Дори когато приемаме ново законодателство, ние трябва да мислим за това, да намаляваме бюрократичната тежест. Благодаря. Благодаря. Приемате ли отговора? Да, благодаря. Вторият въпрос е от господин Педро Силва Перейра от Социалистите и Демократите, комисия АВКО. Моля, имате думата. Благодаря, господин председател. Господин кандидат комисар, добре дошли в парламента. Вие познавате парламента много добре. От 2009 година вие изпълнявахте различни задачи като комисар и сте също сте се занимавали с междуинституционалните връзки и отношения, така че аз съм сигурен, че те ще продължат да се развиват добре и в бъдеще. Радваме се, че смятате ролята на парламента да се укрепи, но моят въпрос е как смятате още по-доброто застъпване на ролята на парламента в бъдеще? Как ни виждате? Може ли да играем водеща роля? Или имаме ролята на почтен гост, когато става дума за сключване на различни международни споразумения в областта, например, на облагането, данъчното облагане и европейския семестър? Отговор. Благодаря за въпроса. Най-напред – Искам да подчертя факта, че тези две институции, Европейският парламент и комисията, те трябва не само да постигнат добри резултати в рамките на, на е, своето партньорство, но трябва да мислят и за бъдещето. Трябва да мислим за бъдещето на законодателството. Сигурен съм, че това, което ще решим за бъдещите 20 години, ще формира позицията на Европа за, за бъдеще. Съдбата на Европа се решава до, за това столетие, така че това, което ще направим, ще има драматични последствия за Европа и за е, целия свят. Е, трябва да имаме геополитически и стратегически дебат за всички мега е, тенденции в Европа и извън Европа. Сега, що се отнася до конференцията за бъдещето на Европа? Трябва тук да работим заедно. Избраната председателка на комисията каза, че е готова да си сътрудничи с парламента и е готова да, при, да приеме европейските депутати да водят тази конференция. Освен това, тя подчерта факта, че тази конференция трябва да се изнесе извън Брюксел, трябва да се свърже с гражданите и да говори конкретно по различните въпроси. Що се отнася за международните отношения? Ако ми да, да ако, ако ми зададете допълнителен въпрос, ще отговоря. Доволни ли сте от отговора? Имам възможност да допълня въпроса си. Значи, искам да използвам тази възможност. Бихте ли могли наистина да задълбочите върху прилагането на междуинституционалното споразумение ние си спомняме работата по него. Това е основният инструмент за задълбочаването на нашите отношения, отношенията между комисията и парламента. Благодаря. Вие а, сте прави. А, споразуменията бяха много динамични и рамковото споразумение наистина си изиграва ролята. Аз изпомням обаче, че Съветът също искаше да е част от това рамково споразумение. Целта беше да лисабонизираме нашата, нашите отношения. Затова смятам, че това, което ще направя, ако бъда одобрен, е да се свържа отново с съвета. Ние имаме рамково споразумение. Добре, нека да видим как то може да се модернизира и да видим как съветът може да бъде привлечен за едно още по-тясно сътрудничество в рамките на това споразумение. Сега за споразумението за по-добро законотворчество, мисля, че и това споразумение би могло да бъде подслонено в по-голямото рамково споразумение. Благодаря. Третият ни оратор е координаторът от Юри. Обнови Европа. Карел. Благодаря. Хареса ми е, това, че ще използвате факти, когато творите закони. Подходът на комисията към по-добро законотворчество бе критикувано, а именно, че не се вземат предвид оценките на въздействието или доказателствата от експертите. Избират се, т.е. те се вземат предвид, но избирателно. И това включва доказателства, които отговарят на идеята и политиката на комисията. Има някои доказателства от смесения изследователски център, които се игнорират. Въпросът ми е как комисията ще осигури публикуването на всички доказателства, а именно публикуването на доказателствата в регистъра за доказателства. Отговор. Благодаря, госпожо, за вашия въпрос. И е, трябва да кажа, че ние наистина искаме да модернизираме нашата законотворческа процедура. Що се отнася до а, е, законодателство, което да издържи теста на времето и на бъдещето, трябва да подчертая, че ключовият момент тук е да отговорим на цифровите изисквания на времето. А именно, вие говорите за фактите, Тези факти трябва да съответстват на законодателството, на електронното управление, например. Това е непрекъснат процес. Е, що се отнася до оценката на въздействието и на законите, основани на данни и факти, тук наистина трябва да отворим нова глава. Трябва да призная, че аз бях изненадан, колко много информация имаме на разположение в нашите институции от страна на смесени изследователски център или от други звена, подслонени в различните институции, включително и в Европейския парламент И звена, които изготвят чудесни е, доклади, например доклада за разходите на Европа, ако тя не съществуваше. Не съществуваше. Ние не би трябвало да потискаме тази информация или да я пазим за себе си, така че трябва да създадем един регистр на доказателствата, за доказателствата, където да се публикува добрите резултати от изследванията и проучванията на нашите експерти. Смятам, че всички тези проучвания и изследвания ще ни помогнат да, ни, да, да създадем едно по-добро законодателство в бъдеще. Доволни ли сте от отговора? Благодаря за отговора. Наистина бих се радвала да имаме един по-отворен и прозрачен регистр на доказателствата. Това ще допренесе наистина за едно по-добро законодателство в цифровата ера. Има и въпрос за участието на гражданите в законотворческия процес. Това е част от демокрацията. В един случай обаче гражданите изразиха опасения по отношение на един законодателен акт на комисията и аз имах чувството, че техните опасения бяха игнорирани. Комисията взе отношения и не се изрази много благо благонамерено към тези възражения. Въпросът ми е как бихме могли да включим по-добре гласът на гражданите при законотворчеството. Благодаря за въпроса. Мисля, че тук трябва да задълбаем повече в оценката какво може да се направи от страна на вашата комисия и по отношение на целия подход – трябва да въведем тук, да въвлечем в работата комисията Юри и Комисията по петициите. Разбирам, че гражданите понякога не искат да участват в публичните консултации. Когато погледнем страницата на парламента за консултации, тя е много хубава, но някои от въпросите са объркващи за гражданите. Тоест, ако искаме по-добро качество на, на участието на гражданите, е да се погрижим за публичността на тези консултации, а не просто да говорим за, и да се осланяме на професионални асоциации, експерти и да използваме само и главно нашите е, изследователски звена. По трябва да окоръжим участието на гражданите. И още по-важно е, че гражданите очакват нашата реакция. Те трябва да видят, че някой вижда и оценява техните предложения, и че сме благодарни на тяхната реакция и участие. Благодаря от страна на зелените господин Даниел Фройнд. Благодаря. Благодаря, господин Шевкович, че отговаряте на нашите въпроси. Аз видях 97 предложения от страна на Фондерлайн за нови закони. А вие трябва да се погрижите за намаляване на бюрокрацията. Моят въпрос е, имате ли списък на законите, които бихте отхвърлили, законите, които всъщност предлага е, Фондерлайн? Лайн? Ако смятате да намалите наистина бюрокрацията, не става дума за броя на законите, става дума за това, което преживяват малките и средни предприятия, а именно това, че е, хората трябва да, изпъл... да, да попълват е, много дълги формуляри. Може би по-трябва да помислим за това какво преживяват хората. Трябва да се намалят, да се съкратят формулярите а не да се намалява непременно броя на законите. Господин Шефичови. Благодаря. Благодаря за въпроса и за изказането. Аз съм абсолютно съгласен с вас. Искам да ви уверя, че всички правиме всичко възможно за увеличаване за на стандартите за тяхното качество. Мисля, че новата председателка иска да е, въведе нова дисциплина за начина по който да разглеждаме и да оценяваме административното бреме. Кое ще е по-добре за малките и средни предприятия, за гражданите и да видим какво, за от законодателството, което в момента се прилага, е вече устаряло и по какъв начин можем да го замениме с правила, които позволяват а, да се използват а, технологиите, кои, с които разполагате. В а, първите 100 дни смятаме да вземеме решения свързани с зелената сделка, минималната работна заплата, как да развиеме нови правила, свързани с изкуственият интелект. Също времено обаче трябва да ви кажа, че ще разгледаме всички проблеми, свързани с административната тежест, бюрокрацията, без разбира се това да бъде в ущърп на нашите качествени стандарти. Също така трябва да вземем решения, свързани с нерешените проблеми, с досетата, които не са намерили решени. Трябва да видим дали е, е, са необходими всички е, тези нови законодателни актове или можем с някои изменения да постигнем същият ефект. Денис базирата политика. Искам да допълня. Е, говори се за факти, за доказателства. Ако правилно разбирам нещата, то политиката на комисията трябва да се основава на научни доказателства. Има 62, 26, извинявайте, е, учени в Европа, които казват, че политиката не съответства на научните достижения. Как ще направите така, че всички тези над 3000 законодателни акта на комисията ще съответстват на парижките цели и всички нови а, актове, които ще се приемат да бъдат подложени на, на, на една научна оценка на въздействието. Може би трябва да променим радикално начина си на на, на действие и на творене на закони, ако искаме да удовлетворим и климатичните цели? Благодаря за въпроса. Считам, че обсъждането, което в момента се провежда в Европейският парламент, е ще, ще, ще, ще бъде в основата на усъвършенстването на, като цяло на оценките на въздействие. Дали, дали правилно извършваме оценките на въздействие, дали те са достатъчни, дали социалното измерение последици са взети предвид дали наистина можем да издържиме на натиска на, на, на, на времето и на бързите промени. А, може би тези оценки ще трябва да бъдат повече комбинирани с прогнозирането като цяло, за да имаме някаква представа за развитието на Европа след 20 години и да като включиме всички факти и доказателства в този съвместен регистр. Благодаря ви. Следващият оратор е господин Даларивиер от името на ИД и двете комисии Юри и Авко. Имате дума, господин председател, господин Савкович. Аз съм представител на групата Идентитет и демокрация. Подчертавам, че съм член на тази група, тъй като през последните три месеца нашата политическа група е пренебрегване, а същевременно би трябвало да се прилага системата ДОНТ, която въжи за всички други политически групи, но не и за нашата. Като комисар по междуинституционните въпроси, какво сметате да предприемете, за да може комисията да чуе гласа на тези, които са гласували за нас? Тъй като това е демокрацията в много страни, нашите представители са на първо място. И второ, научните изследвания подставят под въпрос някои е, решения и технологически развития. Как, какво ще предприемете, за да могат е, технологиите и напредъка да бъдат в интерес както на отделни индивид, така и на обществото като цяло? Благодаря за въпроса. Както знаете, ролята на комисията е да бъде пазителка на договорите и също времено да работи в тясно партньорство с Европейския парламент. Ще работиме в тясно сътрудничество с Европейският парламент и е, сме готови да приемеме всяко предложение, което да има е, добри последици за гражданите. За това ще е, потърсим най-добрите начини за сътрудничество с всички политически групи в Европейския парламент. Що се отнася до е, качеството на обществените допитвания и технологиите, мисля, че трябва да развиеме нови методи, що се отнася до обществените допитвания. Трябва да е, видиме какво е съдържанието на въпросите, Понякога е, получаваме отговори от 6 е, милиона души, които казват не искаме тази или тази система. Има други допитвания, които не предизвикват толкова е, отклик от страна на обществеността. Затова е необходимо да се обърне по-голямо внимание на обществените допитвания, те да се провеждат повече в е, държавите членки, в регионите, да бъдат въвлечени професионалните среди, за да получиме добри отговори. Е, колкото до технологията пред нас е изкуственият интелект, какво ще направим, че е, новите технологии ще зачитат нашите европейски стойности, че ще има защита на личните данни и това ще бъде автоматично включено в новите технологии. Ние съставаме технологии за себе си, а не ние живееме за технологията. Удовлетворен ли сте от отговора или имате още един отговор, е, още един въпрос? Да, раз, разбира се, парламентите трябва да, да бъдат а, уважавани, но може ли, примерно, да приемете принципа за червен картон от някой пар парламент за спиране на дадено законодателство? Бихте ли, а, примерно, приели принципа на вето, за да се зачитат мненията на националните парламенти? Още веднъж ще отговоря практично. Много често контактувам с националните парламенти и знам колко е важно за тях червените, жълтите, зелени карти. Е, това е един проблем, който обсъщаме често. Това, което обяснявам на колегите е, че е, че ще развиваме още повече политическият диалог. Когато комисията направи предложения и, и ако 50% от националните парламенти са против, ние просто няма да а, излеземе с това предложение, защото просто те, това предложение няма да бъде прието от националните парламенти. После същото въжи и за зелените карти. Е, когато работихме по въпросите свързани с е, хранителните отпадъци. Много национални парламенти казаха, че не реагираме достатъчно бързо. Не, нека да работиме по тя в тясно сътрудничество с националните парламенти и по този начин да е, усъвършенстваме процедурата. Господин Ангел Джамбаски от ЕКАРЕ. Имате думата. Благодаря Ви, уважаеми господин председателю. Уважаеми господин комисар, позволете ми да Ви поздравя за досегашната Ви работа и да Ви пожелая успехи за напред. Аз ще развия мисълта на предишния колега. Вие ще отговаряте за отношенията с националните парламенти и ще бъдете отговорен за осигуряването и спазването на принципите на пропорционалност и субсидиарност, както и за укрепването на връзките между хората и институциите, които ги обслужват. Убеден съм, че сте запознат с окончателния доклад на работната група за субсидиарност и пропорционалност и вероятно сте запознати с редицата конкретни препоръки за засилване на ролята на националните парламенти в това отношение. Какво конкретно възнамерявате да направите, развивайки тезата за червения и за жълтия картон по тази тема? И какво конкретно смятате да направите за на принципа, предложен от Вас „един вътре, един навън“, който е обявен в писмо за Ваша мисия предложението за нов правен акт да бъде придружено от предложение за на акт, който вече е в сила. Това правило ще се отнася ли до оценката на броя на регулаторните административни задължения, наложени от законодателството на Европейския съюз? Предвижда ли Комисията по-силна роля за заинтересованите страни, например предприемачи, потребителски организации и държавите членове, в този процес? Благодаря Ви за вниманието. Господин Севкович, имате въпроса. Благодаря. Благодаря за вашия въпрос. Що се отнася до заключенията на е, консултативната група, аз ги прочетах много внимателно и аз мисля, че има една конкретна идея, която заслужава внимание. Това е активната субсидиарност. Ние трябва да търсим начини за това, за това как да включим националните, регионалните асамблеи, ако има а, такива, за да чувстват, че са част от а, а, усилията и да могат да изразят а, своите тревоги относно конкретни проблеми на местно или регионално ниво. Аз мисля, че това ще ни помогне е, законодателството да бъде пригодно за бъдещето и да бъде е, по-добре транспонирано, защото бюрокрацията приема повече и повече е, правила. Националните органи добавят допълнителни елементи, с което изпълнението на европейското законодателство се осложнява. Оценявам работата, свързана по този въпрос от Комитета на регионите и изграждане на мрежата на регионалните и е, местни власти, РЕКХАП. Те ни информират за, за това, че те ще ни информират за проблемите, по които да работим. Що се отнася до по-широките консултации, аз мятам, че трябва да се консултират партньорите, местните сдружения. По този начин ние научаваме много, така че това, което работим, да бъде по-добре разбрано и по-добре изпълнено. Удовлетворен ли сте? Така, сега господин Шолц от името на ГУЕ. Шефчович, е, благодаря. Ключовата дума е, – право на инициатива и ориентирано към бъдещето. Тези две думи. Какво ще направите съвсем конкретно? Е, що се отнася до конференцията за бъдещето на Европа? Е, по отношение на тази конференция, Европейския парламент също има право на инициатива, т.е. да се да уточни целта. Как смятате да осъществите това право на инициатива и как смятате да въвлечете в тази работа гражданите? Как ще направите това по отношение на определене на целите на Европа и приоритетите? Благодаря, господин Шолт, за този много уместен въпрос. Ако искаме конференцията за бъдещето на Европа да бъде успех, трябва наистина тя да въвлече нашите граждани преди малко казах, че искам този дебат не бъде не само в Брюксел, в Страсбург, но в нашите столици, в регионите, близо до гражданите. Имам много голям опит с диалога с гражданите. Спомняте си, започнахме преди няколко години този диалог и ние е, лично от комисарите разговаряхме с над 200 хиляди граждани. Знаеме как да стигнем до тях, но там е, почерпихме опит, е, че трябва да даваме отговори, които да бъдат специфични и които да засягат пряко нашите граждани. Примерно за дадено предприятие, за даден регион или да зададеме въпрос, свързан с конкретна област, с конкретен отрасъл, как според тях какво трябва да се направи на конкретно място, за да бъдат хората по-добре подготвени за развиващия се трудов пазар. Така че някои от вас, колеги, членове на Европейският парламент, са работили с мене в тези диалози и понякога сме работили с кмети, с министри. И наистина това, което трябва да направим е, е да създадем един модел за дискусия с гражданите в цяла Европа за да можем да достигнем доколкото може повече хора, доколкото може повече градове и разбира се, вашето мнение и вашите съвети са добре дошли за това. А, удовлетворен ли сте от отговора? Да. Още нещо. Кой е двигателят на това развитие? Ние, като Европейски парламент, според вас, имаме ли право на инициатива? заедно с комисията и дано заедно с съвета да правим предложения и до каква сметка, до каква степен принципът на намаляване на бюрокрацията няма да противоречи на правото на тази инициатива. On, on, on the first question, you know that it... Сега, ни, а, разбира се, ние винаги сме сме смятали за правото на инициатива, но вие сте пряко избраките избранници на европейските граждани. Така че колегата, вице-председател, който ще подготви работата на конференцията за бъдещето на Европа ще го направи с, в консултация с Европейският парламент. Аз също ще искам да участвам защото ще работя по прогнозирането и дългосрочните перспективи. Целта е да постигнем и да изработим един модел, който да е, даде възможност на гражданите да участват в дискусиите и които да ги насърчават да до, е, участват в е, всяк, това ще бъде и водещата нишка във всичко, което ще правим, включително и оценките на въздействие. Благодаря. Сега минаваме към вторият кръг въпроси и започваме с господин Билчик от АВКО. Имате думата. Благодаря, господин председател господин заместник-председател, да, господин комисар, ние сме представители на нашите граждани и също така трябва да, да, да видим каква е готовността и подготвеността на бъдещия комисар. Нека да задам два въпроса. А, и нека да продължиме да говориме на словашка. господин председател. Във възлагателното писмо се казва, че трябва да има балансирана комисия, която да може да използва потенциала на всеки. В миналото бе казано, че трябва да се избегне всички форми на дискриминация, да се избегне и е, елиминира и насилието над половете. Господин председател, ако ми позволите, ще отговоря на моят сънародник, на нашия роден език, за да може да разберат е, е, въпроса нашите съграждани. Въпросът, който ми задавате, е въпрос, който ми е много близък до сърцето. Аз съм първо баща на две дъщери – И за мен лично е много неприятно да е, установя, че моите дъщери имат по-малко перспективи в живота, отколкото моя син. Така че моята цел и винаги е била, включително когато бях комисар по човешките ресурси, е европейската администрация да дава добрият пример. Като примерно имаме съответните норми за родителски отпуски, как да се реагира в случай на финансова криза или как може да има същите придобивки за еднополовите двойки, каквито има за двуполовите. Това са много амбициозни цели, включително и това да има повече жени на по-високи позиции в целия Европейски съюз и в Европейската комисия. Колкото до елиминирането на насилието върху жените, аз ще подкрепям всички мерки и инициативи на председателката е, Фан Лайен. Е, насилието над жените да бъде е, считано за престъпление. Благодаря. И още един въпрос, ако обичате господин заместник председател. В вашата декларация за конфликт на интереси и е, където описвате миналата си дейност, вие сте описали нещата. Аз бих из... бях очуден обаче да видя че вие не сте давали никакви а, интервюта в Словакия миналата година и въобще защо смятате, че нямате достъп до независими медии в Словакия ли? В а, вие споменахте във въпроса си колко е важно да се придържам към ценностите, които са европейските ценности и, цен, и ценностите на революцията от Велур. Аз винаги съм бил предан на тези ценности и винаги съм отхвърлял неща, които са в противоречие с а, моите а, убеждения. А, може би а, аз а, съм в а, от, комуникация с всички журналисти, които желаят да имат а, да, да, да получат интервюто от мене или да комуникират с, с, с мене. А, Словакия трябва да, гласа на Словакия трябва да се чува в е, Обединена Европа и ще продължа да работя за това. Следващо. Господин Волкен, господин Шевкович, съвсем накратко искам да ви благодаря че говорите за укрепване на правото на инициатива на парламента. Ние наистина ще следим за приложението на тази инициатива. И сега за намаляването на бюрокрацията. А, ние виждаме горе в общи линии, че, че е, хората са против това. Един приемаме закон, друг премахваме. Е, доброто законотворчество не е просто математика. Трябва винаги да гледаме да има фокус върху, транс, върху прозрачността, прозрачността за гражданите. И ако не можете да убедите Фондерлайн, че не, този принцип един приемаме, един отхвърляме, не е приемлив за нас, то тогава по-добре трябва да се насочи, то тогава поне се насочете към закони, които наистина нямат приложение и наистина би трябвало да бъдат премахнати. Благодаря за този въпрос. Той е важен не само за вас, но и за широката публика. Искам да повторя своя ангажимент, че ще ще е, подходим към намаляването на бюрокрацията решително, но и внимателно. И ако излезем, ако намерим предложение за намаляване на административната тежест, ние ще се допитаме до вас. Вие сте със законодателен орган и сте наш партньор. В подготвителните срещи с много от вас видях, че имате много добри идеи за това как да се подходите, и като имате опит на място. И новото, всяко ново законодателство трябва да се погледне с втори чифт очи, така че да приеме да приемаме законодателство, от което има нужда Европа, но заедно с това е да се погрижим хората да не останат с чувството, че макар и законодателство да е важно, то ги затруднява по някакъв начин. Въпросът е как законодателството да стане по-лесно за прилагане, как да приложим цифровизацията и може би тук трябва да се получим от сектора на информационните технологии, където Унези, които разработват приложения, ги изпитват и слушват се в коментарите на потребителите и когато получат информация за неудачи, се опитват да ги отстранят. И когато ние получим оплаквания за нещо, което е тромаво, нека не се, не се правим, че това е най-прекрасното нещо на света, а да проявим смирен, смиреност и да кажем, нека да го упростим, нека да бъдем по-бързи, за да може законодателството ни да бъде модерно, а не да затормозява хората. И сега от името на обновяване на Европа. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Севкович. Преди малко казахте, че ще има регистър, в който ще бъдат записани факти, доказателства и резултатите от оценките на въздействие. Но демокрацията днес се сблъсква с много голяма трудност. Все повече са повече, има скандали, свързани а, с глифозата, автомобилстроенето, дизелгейт и така нататък. Във вашия тресор. Разбира се, няма да може да решите всички проблеми наведнъж и веднага, но какво ще направите, защото експертизата, комитологията, делегираните актове да всичко онова, което делегира демо, дем, демокрацията на експертите, не доведе до конфликт на интереси с частния сектор. Как Европейският съюз и независимостта на всички ще могат да бъдат в центъра на нашето внимание? Благодаря. Много ми харесва как поставихте бъдещите ми задачи в тази, в този, тази ясна рамка. Става, това са наши общи усилия, общи цели. Знаете, че много нещо е свършено след Лисабонския договор и още изпитваме затруднения с правилното използване на делегираните изпълнителни актове и как да направим така, че парламента да е удовлетворен от правата за парламентарен контрол, с които разполага. По отношение на делегираните актове успяхме. Експертите на Европейския парламент имат пълен достъп до групите. Знаем колко са, бяха трудни преговорите преди 10 години. Същото въжи и за подготвителни експертни групи, на които се канят и експертите на Европейския парламент. При комитологията има регламенти, там комисията е под ръководството на държавите членки. И това, което би помогнало за повече прозрачност е, когато говорим за това, кои да бъдат тези експерти, да имаме декларации за интереси, да проверим дали няма конфликт на интереси, ако представляват сдружения, те да бъдат включени в регистъра за прозрачност. И разбира се, резултатът от тази дейност трябва да бъде е, достъпен под формата на протоколи, да се знае кога ще се провеждат тези заседания. Ние се опитваме да разработим регистър за експертните групи и регистър за комитологията. Знам, че е, специалистите по информационни технологии работят по този въпрос. Се надявам, че следващата година ще ви бъде предоставен на този инструмент, с който се, който се надявам, че ще ви бъде удовлетворителен. Допълнителен въпрос. Да, благодаря за отговорите, но председателят Юнкер каза предвид емисиите, че не е подкрепил тогава нашата идея за независима европейска агенция и каза, че трябва да има повече европейски агенции. Смятате ли, че трябва да финансираме независима експертиза чрез нови европейски агенции по много от отраслите. Извинете, не чух превода на първата част от вашия въпрос. Когато имахме проблеми с емисии на леките автомобили, тогава не съществуваше независима агенция и председателя Юр, Юнкер каза, съжалявам, че не а, откликнахме на предложението на Европейския парламент за независима агенция. Дали на дневния ред ще включите подобна идея? Благодаря. Е едно от най-трудните досиета, по които работих с колеги другите комисари. Дизелгейт беше резултат от много близките взаимоотношения между производителите и контролните органи в държавите членки. Е, бяхме свидетели на драматичните мащаби е, на проблема и колко е трудно да се коригира грешката. Сега полагаме усилия да наваксаме с новите тенденции като електромобилност. Ако имаме независима агенция за емисии или за автомобилен транспорт, би било много по-добре. Въпросът е какъв ще би бил подхода на новата комисия и как ще приложим на практика стандартите, които ще разработим заедно. Благодаря. Маркус Пипър от ЕНП, комисията ИТРА. Благодаря. Европейският съюз за щастие е институцията, която даде импулса за парижките цели. Ние сме бащата им, така да се каже. Но, за съжаление, носим и много бюрокрация с нас. Баласт. Затова, моят въпрос. Принципът един приемаме, един отхвърляме. Въпросът ми тук е, ще има ли ангажимент от страна на комисията да приеме и да приложи този принцип на практика наистина, да или не. И оценката на въздействието. Това, което се обсъжда в момента, вярно ли е? Именно, че Европейската комисия ще направи оценката на въздействието през следващите 100 дена на законодателството, така че да остави най-разумните закони. Това е вярно ли е? Или не? На трето място. Оценката на въздействието е нещо хубаво, но винаги има последващи въздействия на комисията и винаги комисията е заинтересована тези оценки да са положителни. Имаме обаче и един борт на надзора. Как този борт или съвет на, на, закон, на надзора може да стане по-независим, така както той е в Великобритания или в Германия. All... Uh, Благодаря за трите въпроса по отношение на въпроса едно за едно. Ние ще се съсредоточим като лазарен лъч върху административната тежест тя трябва. Всеки нов законодателен акт трябва да се компенсира с премахването на ненужен такъв. Ако, го, ако подходът ни бъде механичен, ще нанесем вреди. Що се отнася до оценката на въздействието, е, ние трябва да подобрим е, качеството и прозрачността. Знам, че сега в Европейския парламент е, се обсъжда разширяването на принципите и факторите, които ще се вземат предвид при тази оценка. Ние ще спазваме тези препоръки, ще направим оценката много по-комплексна и ориентирана към бъдещето, що се отнася до независимостта на съвета за регулаторен контрол. Сигурно сте информиран, че през последния мандат имаше трима външни експерти, които работеха по този съвет – като комисар по въпросите на енергетиката трябва да кажа, че е, ако експертите установят, че нещо не работи, че е тромаво, е, те няма да се колебае, поколебаят да блокират процеса, за да е, могат да се спазят най-големите, най-взискателните изисквания към качеството на законодателството ние ще предоставим повече ресурси, за да се работи по-добре и също така трябва да се използва потенциала на съвместни изследователски център, там където имаме нужда от повече научни данни, където имаме нужда от повече информация, така че работата, която вършим, да не се основава на е, научни факти. Благодаря. Удовлетворен ли сте? 10 секунди. Не, не. Трябва 3 ма независими експерта, а 300 защото оценките на въздействието на комисията са огромни. Можете ли да дадете този персонал и освен това, смятате ли е, ще се застъпите за тест на малките и средни предприятия по отношение на бюрокрацията, така че наистина да направим стъпка напред при намаляването на бюрокрацията. Да, разбрах какво искате да кажете. Нека да видим как да свържем съвета за регулаторен контрол с независими органи в държавите членки и да направим сравнение. В крайна сметка ние искаме законодателство, което е добро, което не затормозява и което е от полза за европейските граждани и фирми, що се отнася до малките и средни предприятия. Е, това тази тема е много близка до сърцето на новоизбрания председател. За нея това е приоритет. МСП са гръбнакът на европейската економика. Трябва да имаме предвид, че понякога законодателството ни е твърде сложно за малките и средни предприятия. Да, ще го направим. Ще използваме специален филтър за МСП и всички идеи за това как да го направим по-добре ще бъдат добре дошли. Очаквам да чуя вашите идеи, така че този сектор да е удовлетворен от промените, които правим. Сега давам думата. Социалиста Господин Дълбланко, от името на комисията Юри. Господин Шефчович, вие вече споменахте изкуствения интелект и това ще бъде свързано с uh, приоритетите за по-добро нормотворчество. Uh, фирмите uh, искат по-малко регулиране, за да се стимулира разработването на технологията за изкуствен интелект. Основният регламент, който регламентира тяхната дейност е директивата за защита на данните и неприкосновеност на съобщения в електронната област. Е, разпоредбите трябва да зачитат основните свободи, като защита на личните данни, недопускането на дискриминация. Също така трябва да се отчете и необходимостта да се гарантират е, е, етични и човешки стандарти и да има доверие в тези технологии. Как ще направите така, че инициативите за улесняване на изкуствения интелект не подкопават съществуващия регламент за защита на основните свободи и не се подкопава конкурентното предимство. Благодаря господин Гарсия Делбланко за тези много задълбочени въпроси. Аз бих казал, че изкуственият интелект е тема, която ще трябва да обсъждаме на широко и от всички гледни точки. В момента сме само в самото начало. Какво е изкуственият интелект? Алгоритъм, машина, която може независимо да направи преценка на средата, да вземе автономни решения, да си да комуникират помежду си да, и да предприемат действия. Подобни машини има във всички области на живота. Предписване на лекарства, медицинска дейност, автономни автомобили. Всъщност, това засяга гражданите. Основните въпроси, кой носи отговорност? Кой ще носи отговорност, ако се случи нещо? Кой ще притежава личните ни данни? Как ще се гарантират нашите права? И тук аз мисля, че ние трябва да отстояваме европейския подход към данните и е, информационните технологии. Чух, че големи интернет фирми в Съединените щати е, разполагат с 70% от данните на гражданите. Не съм сигурен, че е, гражданите знаят това. В Европа сме много по-чувствителни по отношение на неприкосновеността на данните. Знам, че данните са горивото на новата економика, но заедно с това трябва да сме сигурни, че тези данни са добре защитени, че основните ни свободи се зачитат и знаем кой носи отговорност и че хората винаги трябва да контролират нещата. Това е един от най-сериозните въпроси за бъдещата комисия. Как да определим параметрите, така че да бъдем глобални лидери и заедно с това да опазим европейския подход. Искате ли още нещо да добавите? Actually, in, in fact, you, you uh, Всъщност, е, вие отговор... отговорихте с няколко много интересни въпроса на моя въпрос. Само, че как възнамерявате да направите така, че ще се спазят конкретно положенията във вашата платформа в бъдеще? For, uh, this... Благодаря за този въпрос. Когато се подготвих за изслушването, аз разговарях с, с експертите за това как функционира РИФИТ всички казаха, че платформата е много важна и че тя е полезна в много области. казаха, че може би трябва а, да я променим а, и да погледнем малко по-далеч в бъдещето. А, така че ако погледнем в бъдещето, да видим как можем да я променим, как да стане по-пригодно за бъдещето. И първото, което трябва да направим е да определим състава за онези, които ще работят по платформата за тази Fit for Purpose – как е, предлагам да стане това? Аз ще разговарям с вашите комисии, ще искам да чуя вашите съвети и също така да получа политическа подкрепа за тази платформа. Това е изключително важно и, в, е, и на ниво европейски институции, но и на ниво държави членки. И така, Досант имата на зелените от името на Итре и Авко. Благодаря. Тук съм. Тук съм. Господин Севкович, благодаря, че сте сред нас. Аз ще се върна към политиките, основани на, на доказателствата. Е, климата, здравеопазването, защитата на човешките права, е, трябва да бъдат в основата на, нашите, на вашите политики. Говорихме за Дизелгейт. Ще се върне към решението на съда относно неразпространението на научните изследвания за глифозата. Вие казахте, че тези изследвания ще могат да бъдат на разположение в интернет. Можете ли да поемете ангажименти всички научни изследвания да бъдат на разположение на всички, да, могат, да може да има партньорски проверки и гражданите да могат да ги консултират? Благодаря за прецизния въпрос. Бяхте много ясни конкретни, що се отнася до казуса глифозат. Това е един от въпросите, които даже на времето не бяха могли да бъдат предвидени от нашите договори. Има предложение, след което имаме кометология, дискусия, няма квалифицирано мнозинство, нямаме нито решение за нито против лиценза и одобрението. Гражданското мнение, общественото мнение в държавите членки е разнопосочно. Това е проблем. Това е проблем и на оценката, и на научните доказателства, които постъпват от агенциите ни. Така че тук е, това е един от въпросите, с които ще трябва да се справяме в бъдеще. Но най-важното тук в този случай е да бъдем колкото се може по-прозрачни и да покажем на обществото и на вас, като представители на гражданите, какви, каква научна база съществува за това предложение. Ако аз бъда избран, надявам се с ваша помощ да създам този смесен регистър на доказателствата. Той наистина трябва да бъде междуинституционален и аз ще настоявам всичките доказателства, които се използват при създаване на закони и при вземане на решения да бъдат публикувани в този регистр, да бъдат обсъждани и да бъдат достъпни за всеки го. Така че всички да знаят откъде комисията приема своите, своята информация и на, кои, на, на която тя всъщност стъпва при за... Искате ли да добавите нещо? Да, ще продължиме с прозрачност. Искам да спомена съвета, липсата на прозрачност на съвета, не откликването на тревогите на гражданите. Това убива Европа малко по малко и подкопава доверието в институциите днес непрозрачността на съвета в гласуването, решенията и така нататък просто ни показва на гражданите какво се решава и какво, какви решения се взимат. Така че вие като комисар какво ще предприемете, за да може съвета да бъде така прозрачен, поне толкова прозрачен, колкото парл... парламента. И ако съвета не следва препоръките на омбудсмана и парламента излезе с резолюцията, комисията ще участва ли в общото движение за санкции срещу съвета? Благодаря ви за въпроса. Мисля, че наистина е много уместен. Това е въпрос, който бе обсъждан многократно. Имаме и е, юриспруденция в е, този случай Европейския съд, съд излезе с решение в случая Капитани. Мисля, че този, това решение ни помогна а, наистина да а, направим много големи крачки напред към прозрачността при подготовката на документи, включително и при подготовката на тристранните срещи. Знаете, че понякога комисията трябва да представи предварително документи и ние ще го правиме и за бъдеще. А, що, що се отнася до а, бъдещето, ще призова Европейският съвет да обсъди този въпрос с, с а, омбудсмана и наистина е, благодаря на, фин, на финландското председателство, което прави всичко възможно нещата да бъдат много по-прозрачни и колкото може повече документи да бъдат на разположение на гражданите и се надявам, че следващите председателства ще продължат в същия дух. Сега господин Кус от е, ИД. Yeah. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Шеф, Шефкович, тук от тази страна съм. Когато заседавах за първи път в една комисия преди няколко месеца, бях шокиран. Случи се следното. Говори се за съвето, за съвета като за наш враг. Тоест, парламентът вижда съвета като враг, враг, даже не като противник. И отношението на парламента към съвета е явно доста подкопано. За девети път вече няма освобождаване на отговорност за съвета. Какви ще са мерките, които вие ще предприемете за подобряване на отношенията между парламента и съвета? Какво ще направите вие от ваша страна? Благодаря, господин Кос, за вашия въпрос. Естествено, в името на европейските граждани, европейското ни бъдеще, наше задължение е да работим заедно и всички институции да си сътрудничат. Зная, че Аз представлявам Европейската комисия в парламента и съм, съм е, поканен от е, председателския съвет е, и на други форуми, където е необходима представителността на комисията и където се говори за сътрудничеството с комисията. Аз също представлявам комисията и на съвета по общи въпроси. Там говорим по хоризонтални въпроси, включително и по въпроси за кохезионната политика, разширяването и МФР. Ние като комисия винаги се опитваме да опосредстваме доброто сътрудничество между всички е, институции, особено между съзаконодателите, Европейския парламент и съвета. Това е нашия подход и при тристранните срещи. Ние инвестираме много енергия при, посл... при преговорите за създаване на една успешна крайна позиция. И така, аз е, мога да отговоря последния начин. Аз ще бъда честен посредник и ще се опитам да бъда толкова близо до Европейския парламент, колкото и съвета, защото смятам, че това наистина помага да преведе да доведе опасенията на гражданите до съвета и до парламента. Е, ние се опитваме и ще се опитаме да решим проблема с определени споразумения между институциите. Благодаря. А сега господин Джамбаски от ЕКАРЕ от името на Юри. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Шефчович, когато говорим за оценките за въздействие в междуинституционалните отношения и връзки, не мога да не Ви задам един въпрос, който никой от колегите не повдигна. И това е въпросът за двойните стандарти – въпрос, който засяга най-вече държавите от Централна и Източна Европа. Давам конкретен пример. Един много спорен документ мина и във времето, в което Вие бяхте комисар – това е пакетът „Мобилност“. Всички в този парламент говорят за зелена енергия, има голямо представителство на зелените, но в този пакет се предвижда стотици хиляди празни камиони да изминават стотици хиляди километри и да горят във въздуха хиляди тонове гориво – празни. Това беше направено, за да могат да бъдат фирмите от Централна и Източна Европа не особено конкурентни. Какво конкретно може да направите Вие и какво би било Вашето отношение? Тук има двоен стандарт очевиден. От една страна, се говори за екология, от другата страна, се гласува за това хиляди тонове гориво да се горят празно на въздуха. Как ще решим този въпрос на двойния стандарт, който засяга държави като Полша, като Чехия, като Унгария, като Румъния и като България? Благодаря Ви. Uh, Благодаря за този въпрос. Наистина, за съжаление, господин е, Болцен и аз съжаляваме, че това беше едно досие, което не бе довършено. Мисля, че не успяхме наистина да намерим консенсус, който да подслони мнозинството на мнения в Европейския парламент – това, което обсъждахме, беше колко дена ще трябват на нашите шофьори за международен транспорт, колко време те ще трябва да ползват за каботаже, колко време да почиват на седмица и така нататък. Мисля, че в крайна сметка ние задълбахме много в подробности и крайното решение беше много-много сложно – мисля, че е, загърбихме до известна степен основната идея на предложението, а именно да премахнем фалшивите компании, които, които налагат на шофьорите работовладелчески условия. Това са компании, които използват шофьорите и ги настройват едни срещу други. Така че това, което би трябвало да направим е да започнем от начало, да видим какво може да направим по-добре в бъдеще, как да използваме модерната логистика. Защото това, което е в наш интерес е да погледнем климатичните промени и да осигурим една по-добра ефективност на пътния транспорт, да го комбинираме с железниците и да използваме по-добре дизела, когато няма карго в пътния транспорт. Пример за двоен стандарт ще ви дам. Отново е транспортно-екологичен. Голяма германска фирма, автомобилен концерн, планира да пренесе своето производство в държава извън Европейския съюз – в Турция. В рамките на Европейския съюз ние сме подписали споразумение за нивото на държавната помощ. Представители на този концерн признават, че биха отишли в Турция, защото могат да заобиколят правилата за държавната помощ, които и Турция е подписала. В Турция не се спазват и правилата за чистотата на въздуха при производството. Изобщо не отварям тема за човешките права и за политиката. Говоря само за екология и за европейски правила. Как ще реагира Комисията, защото тази голяма германска фирма тя не е само частна, в нея участва и министър-председателят на Долна Саксония. Това е публично дружество. Благодаря Ви. Thank you. Uh, uh, Благодаря. Аз нямам, при... Е, е, нямам информация за тази компания, но мога структурно да отговоря. Държавната помощ в трети страни, правилата са много сходни с това, което става при вноса на стоки от трети страни, т.е. каргото е по-високо. Трябва да сме много по-решителни в отношенията си с трети страни. Трябва да спрем практиката на натиск върху нашите компании да произвеждат чиста продукция, след което да внасяме мръсни, така наречени мръсни продукти от трети страни. Трябва да има такси или данъци при вноса на стоки от трети страни, които не, не уважават, не респектират из, екологичните изисквания. Благодаря. Господин Яр от НП от името на Комисията по петиции. Благодаря. От името на е, Комисията по петиции ние получаваме много петиции, свързани с екологията. има много проекти, които замърсяват околната среда. Става дума за отношението на проект, на комисията. Когато проектите са в начална фаза, комисията казва, ние вярваме, че държавите членки ще спазят е, законите. Когато обаче проектът е завършен, когато, например, става дума за, е, за парк от вятърни мелници или увеселителен парк, то тогава всичко е привършено и комисията е безсилна да действа. Моят въпрос е какви инфор... Е, инструменти смятате да задействате преди превършване на проектите? Тоест, кога съответната държава членка може или компания може да бъде подведена под отговорност преди края на проекта? Благодаря за въпроса. Аз ще отговоря отново структурно на въпроса. Искам да създам едно висококачествено отношение с вашата комисия, защото зная колко важна е реакцията на комисията, когато отговорите на комисията не идват на време или пък са прекалено бюрократични. Най-добре е да работим заедно. Най-доброто, най-добрият подход би бил да кажем, на недопустими е, петиции, е, че те трябва да бъдат препратени някъде другаде към друг орган. Но на петиции, на които може да отговорим, е, тези петиции трябва да бъдат обработвани по-ефективно. Например, когато става дума за еколицензии, за одобрения, разрешения, разрешения, когато става дума за авиокомпании, които лъжат и не зачитат правата на клиентите си, то тогава наистина звената на комисията трябва да действат по-добре, за да е, е, бъдат е, дадени отговорите на време и хората да ги получат. В Европа имаме десетки хиляди оценки на въздействията на регионално, национално и комунално ниво. Не преувеличавам. За това трябва да видим какъв е най-добрият начин да се справим и да дадем отговор на най-наболелите промени. Аз съм говорил с държави членки и знае за такива, за такива примери. Ето, например, завършен е един строеж, всичко е приключено, но Въпросът е, когато има проблем в един такъв случай, да намерим начин да работим заедно и да използваме най-ефективно нашите ресурси. Äh, един допълнителен въпрос. Ние стъпваме на отговора на комисията, който трябва да постъпи при нас най-късно три месеца след като е, комисията бъде запитана. Може ли да гарантирате, че срокът от тези три месеца ще бъде спазен? Защото много често ние получаваме е, отговорите за, с забавяне. Ако може днес да го гарантирате, това ще е чудесно споразумение. Добре, да сключим споразумение. Аз ще направя каквото мога, за да получите отговор в 3 месеца. Ако вие ми помогнете да... А, а, и не искате отговори по въпросите, които не са в рамките на нашите прерогативи да, да бъдеме, да, да, да получиме запитвания само за петициите, за които комисията може да даде някакъв отговор. Мисля, че обаче трябва да бъдем честни и вие и ние с гражданите. Защото понякога има петиции, в които просто, за които просто нищо не можем да направиме. И не, би, не бива да се да се разглеждат тези петиции много дълго и така нататък. Просто трябва да се отговори веднага, че е, националните власти имат е, прерогативи, т.е. наистина да задаваме въпроси само там, където можем да получим отговор. Сега следващият представител от е, Юри. Благодаря. Бих искал да, да ви задам въпроса за Европейския Battery Alliance. Как можете да подсигурите, че ние ще бъдем водещи в производството в бъдеще? Как ще се координира работата на комисията в рамките на този алайанс? След като не знаем какви ще бъдат технологиите на бъдещето. Как ще, как ще създаваме един алианс, където не знаеме дали Европейският съюз няма да бъде необходимо да, пред, да внася технологии, вместо да ги произвежда. как ще използвате стратегическите прогнози, за да може прогнозиране, за да може Европейският съюз да бъде начало в технологическите иновации? Благодаря. Няколко думи за Европейския Батри Алайанс и други стратегически отрасли. Най-важното в рамките на, Алайанс, на Алианса беше да го създадем и да започне да функционира, тъй като, знаете, смята се, че дизела е технология на миналото, а бъдещето принадлежи на, на на, на, на материите и на а, водорода. 80% обаче от стойността на леките автомобили ще а, бъде самата батерия. Така че, за да не... Ако искаме а, да бъдем е, водещи в тази област, трябваше да създадем този алианс. Ако не искаме в бъдеще, ако искате да си купите електрически лек автомобил, да трябва да купувате китайски. Сега, е, цел, цел, целта е ние да, да, да, да можем да произведеме много по-добри батерии, да можем да докажем в рамките на 2-3 е, години, че те са по-добри от е, китайските, по-зелени, по-екологични. Затова смятам, че представителите на промишлеността взимащите решения, комисиите и всички заинтересовани страни могат да работят заедно и подобни решения, резултати, които ще вземат те, ще могат да бъдат прехвърлени в други е, отрасли. Не да създадем нещо като промишлен пакт или конвент, за да запазиме наистина своята конкурентност в много области. Втори въпрос. По време на предизборната кампания гражданите често казваха, че Брюксел създава законодателство, от което нямаме нужда. Така че как, какво ще направите, за да избегнете свръхрегулирането? Предвиждате ли вие самия да проучите какви са резултатите от европейското законодателство и, какво е необходимо. Аз съм привърженик на социалният диалог. И за това смятам, че беше много важно да въведеме нов подход за за, за да знаеме какво става в регионите, където имаше въгледобив и които са в преход. Разбирам отлично вашето послание. Ако искаме да намалим административната тежест, трябва да го направим по интелигентен начин, да използваме новите технологии, е, цифровизацията, за да намалиме бремето на малките и средни предприятия. Тоест да получаваме повече информация от тях, за да знаем какво е нужно да се обърнем към европейските асоциации, и сдружения, да ги питаме кое е законодателството, което осложнява вашият живот. Тоест, как да извършиме тази, това намаляване на административното бреме, за да бъде то полезно за малките и средни предприятия. Next question is from Mr. Castaldo, from... Господин Касталдо от независимите автори. Благодаря, господин председател, господин кандидат комисар. Много се радвам, че сте сред нас за тази среща. Взаимоотношенията между институциите и политиката трябва да се основават на демокрацията с участие, възоснова на принципите, прозрачност и бърза информация за гражданите. И слушах с интерес вашите изявления за юриспруденцията на съда. Искам обаче да реагирам на нещо, което казахте, а именно приключване на преговорите за регистъра за прозрачност. Аз бих искал да зная дали от ваша гледна точка как смятате да приключите преговорите тъй като съветът е, има желание да предложи предложение за по-добра прозрачност. А, вие имате ли намерение да предложите такова предложение и в какви срокове? Благодаря, господин Гасталто. Що се отнася до регистъра за прозрачност, спомням си как започнахме работата да усъвременяване на структурата. Това ми се струва беше преди 8-9 години как се допитахме до различни малки средни предприятия, сдружения, защото искахме да включим всички, всички, които искат да участват в дебата за формиране на политиката в Европа и мисля, че постигнахме добри резултати и е, се справихме успешно. Днес регистъра за прозрачност е референтно постижение, ако се сравниме с други страни или с Съединените щати. Има един въпрос една област обаче, в която трябва да продължиме преговорите. Това е един така незавършено не, не, не досие от миналият мандат. Как да използваме този регистр по-ефективно и повече а, за Европейският парламент, за съвета. Знам, че това е един много чувствителен въпрос, че трябва, трябва да се намери баланс. Вие сте пряки избранници на гражданите, имате права, имате правомощия. Как да функционира как да функционира регистъра, как да бъдат записани срещите на европейските депутати с различните представители на колкото за съвета ако наистина той бъде прозрачен, това ще бъде много голямо постижение за европейските граждани. Е, ние ще, ще направим голяма услуга на Европа и ще покажем е, как е, се защитават интересите на граждани, когато е, има е, така лобистки дейности но ако ви позволите, мога да продължа в послед... за... да ви отговоря за... на последващ въпрос. Искате ли да зададете още? Благодаря за вашата ангажираност и искам да разбера дали имате намерение да представите предложение с регламент за по тази тема. Също така Искам да попитам за евентуален ангажимент за продължаване на преговорите по други важни досиета. Знаем, че съветът не винаги е настроен благосклонно и бих искал да разбера как ще ориентирате дейността на комисията в случай на спорове между институциите, особено застоят на директивата за анкети, каква ще бъде своята позиция, как гледате на това предложение и готови ли сте да подкрепите такова едно предложение? За да приключим с предишния ви въпрос. Регистър за прозрачност. Необходимо е да довършиме работата по този въпрос, т.е. да е, въвлечеме Европейският парламент и съвета в цялостната работа. Аз лично ще потърса най-доброто решение това да стане. Колкото до разследванията. Съже... Наистина, за съжаление, още от 2012 година този проблем, този въпрос е блокиран. Наистина има един регламент, който е много устарял и че вие трябва да имате правомощията, за да можете да извършвате разследвания в качеството си на Европейски парламент. Така че аз ще предложа след, следното. Да, да организирам среща между сегашното и бъдещите председателства, както и пред, представители на вашите комисии и да видиме докъде сме стигнали. Толкова ли са непреодолими е, разликите ни? В крайна сметка 7 години са минали и може би ще можем да постигнем някакъв компромис, който да ви е, предостави правото на разследване да видим какви са правните ограничения, които на времето бяха изтъкнати от правната служба на съвета, дали те все още са валидни. И сега господин Писапия от Социалистите и Демократи. Грация. Благодаря за писмените отговори, благодаря за отговорите до сега. Очевидно е ясно, че един от приоритетите на този мандат ще бъде да се намерят начини да се използва по-добре потенциала на договорите и да се подобри процеса на взимане на решение. Новоизбраната председателка е, каза в рамките на пленарната сесия в Страсбург, че ние трябва да преминем към премахване на консенсус в областта на климата е, и екологията. И питам ви, е, съглас, споделяте ли това, споделяте ли постигането на равенство в колегиума? Съгласни ли сте за специални процедури, така че гласуването с консенсус да се превърне с, да се превърне в гласуване с мнозинство. В кои области и в кои сектори смятате, че трябва да се приложи новия принцип? Благодаря, господин Писафия, за този въпрос. Това наистина ще бъде централен въпрос за нашата комисия. Ако искаме да бъдем геополитическа комисия, Европейският съюз трябва да може да реагира колкото се може по-бързо, а виждаме колко е трудно това, особено в областта на външната политика. По най-различни причини една или друга държава членка могат да парализират цялата дейност на Европейският съюз. А, така че смятам, че трябва да се опитаме да минеме от консенсус, от единодушие към мнозинство за, увелича, за увеличаване на скоростта на реакция. Въпреки, че и, и, идеята, предложена от Хосе Борел за конструктивното е, въздържание може да бъде едно решение в случая. Е, но в е, първите 100 дни ще се, ще се концентрираме предимно върху социалните въпроси, зелената сделка, минимална заплата, е, е, изкуствен интелект. Но ако искаме наистина да завършим паричния и економически съюз, трябва да вземем решение и в тази област. Примерно, в що се отнася до енергийния съюз, нещата ще да бъдат много по-лесни, ако можеше, можеше да съгласува по някои проблеми с, с, само с мнозинство. Разбира се, някои държави членки биха искали да запазат а, възможността си да блокират, но аз мисля, че би било добре да намерим най-гъвкавият маниер за е, метод за вземане на решения. Това ще бъде в името добро в името за всички. Много съм доволен от вашия отговор. Той ме е, убеждава. Бяхте много конкретен и конкретността е много важна в е, Европа и в целия свят, но много често я няма е, при е, хора, които играят определяща роля за бъдещето на планетата и на Европа. И искам да ви благодаря и за това, което направихте през последните години за Европа, това, което правите като член на настоящата комисия. И аз лично смятам, че ще... И аз лично мога да поема ангажимент, че ще положа всички усилия да ви подпомагам. Искам само да благодаря на господин Писапия за хубавите думи. Аз също оценявам подкрепата на Европейския парламент за всичко, което направихме в областта на енергийния съюз и борбата срещу климатичните е, изменения. Има и, тъй като имах честа да подпиша Парижкото споразумение, е, от името на Европейския съюз, е, се почувствах изключително гор. Това беше най-гордия момент в е, моята история. Благодаря ви за чудесните думи. Благодаря. Следващия въпрос е от господин Сайер от името на НП и комисията Юри. Благодаря, господин кандидат комисар. Един от най-горещите въпроси в Европейския съюз е свързан с споделените компетенции. Мнозина имат чувството, че се отнемат постепенно правомощията на държавите членки и те имат чувството, че са лишени от възможността да предприемат действия. Слушах ви внимателно, когато казахте, че има много държави членки, които не са за определено предложение и ако това е така, вие няма да представите дадено предложение. Само, че в три случаи, в които беше започната процедура по жълт картон, комисията отхвърли тези постъпки. Някои окачествиха това като арогантност от страна на комисията. Как можете да гарантирате, тъй като е много трудно да има обща позиция от страна на целия парламент? Как можете да гарантирате, че Европейската комисия ще отчете пове, в по-голяма степен позициите на държавите членки, имайки преди че броя на успешните жълти картони е много малък. Благодаря, господин Сайер. Най-добрият подход към ситуацията е повече отвореност и по-политически подход. Що се отнася до процедурата за жълт картон, аз мисля, че в момента националните парламенти страдат от, е, от няколко насоки. Първо, те се опакват, че 8-те седмици е твърде кратък период. И с ваше мълчаливо съгласие се надявам, че няма да стигнем до празниците е, с натрупано закъснение и че е, много по-активно ще сме подготвили общи правила. Не бих казал бюрократични отговори на всеки парламент. Но когато няколко парламента имат проблем с един и същи въпрос, нека да възприем политически подход и да подготвим отговор, който да отговаря на проблемите на националните парламенти. Аз се надявам, че това би дало отговор на някои проблеми. Друго нещо, което е, е много важно, е да каним представители на националните парламенти да се срещнат с европейските колеги, да разговарят с комисията и също така, което е много важно, ние да пътуваме колкото може по-често до националните парламенти, за да обсъждаме въпросите, които ги вълнуват. Надявам се, че е, ще извлечем полза от специалния доклад, разработен от специалната група, свикана от господин Юнкер и координацията с националните парламенти ще оталожи страховете, страховете на гражданите, че никой не се интересува от тях. Втори въпрос. Благодаря за отговора. Само, че в този случай мълцинството трябва да се защитава. Вие сте от Централна Източна Европа, както и аз и в много случаи ефекта на е, определени е, на дадено законодателство е различно в различните държави членки. Чухме за пакета за мобилност, също така директивата за командироване на работници – това са случаи, в които държавите членки задействаха процедурата по жълт картон. И тъй като въздействието е различно в различните държави членки, ние трябва да зачитаме мнението на малцинството държави членки. Комисията има право на инициатива и когато имате такова право, е много важно да уважавате мнението на малцинството. Мога да отговоря телеграфно. Новоизбраният председател каза много ясно, а и в частни разговори сме говорили за проблема, свързан с напрежението юг-север-исток-запад. Тя държи да направим всичко възможно Европа да възстанови своето единство. Съгласен съм с вас. Много е трудно в Европейския съюз да се прокара нещо, ако имаш, ако се натъкваш на силна опозиция, макар че тя макар и тя да идва от мълцинство държави. При чувствителни въпроси решението за мен е преговори, разговори. Всичко това е полезно за нас, защото в тези случаи ние намираме решение, което е трайно, което се радва на подкрепата на всички, което обслужва европейското единство. Госпожа Обри от името на, Зеле... на Обедената левица и комисията Юри. Добър ден, тук съм. Исках да се върна към един проблем, който не беше повдигнат по време на изслушването, а той е много злободневен. Става дума за а, декларациите на конфликт на интереси на бъдещите комисари. Знаете, че комисията на по правни въпроси реши в два случая, че има конфликт на интереси и че те не могат да а, поемат своите а, длъжност. Вие говорихте за единство в комисията. Сега в нашата комисия работата беше много напрегната, имаше много трудности, разполагахме с много е, ограничена информация, никакъв начин да предобиеме допълнителна информация и като цяло процедурата има повече политически окраски, отколкото е, административни. И това води до, разбира се, до спада на доверие на нашите граждани. Какво ще направите за да се върне доверието към парла, възвърне доверието към парламента от страна на гражданите. Бихте ли е, работили за създаване на някакво независим орган за контрол над парламента и който да, да оценява декларациите на а, нашите комисари. Нека да ви отговоря на английски, тъй като става дума за много чувствителен въпрос. Както знаете, на мен ми е много трудно да коментирам нововъзникнала ситуация, свързана с двама кандидат-комисари. Разбирам, че това е въпрос на, юриди... на правната комисия на Европейския парламент. Това е въпрос, който трябва да се реши с новоизбраният председател. Ситуацията е нова. Ясно е, че комисията Юри се възползвала от правото си да обсъди и одобри декларациите за конфликт на интереси и тя е подходила към задачата си много скрупулезно. Втората част от въпроса ви е много уместна. Аз спомня, когато обсъждахме модернизацията на правилника за служителите и за пръв път въведохме кодекс за поведение на комисарите. Първото, по което постигнахме съгласие, е създаването на комисия, която да обсъжда въпрос, да обсъжда евентуален конфликт на интерес предварително, а не след като започнат или приключи активния мандат. И също така са предложих независим етичен орган. Възоснова на предишен опит, аз мятам, че това трябва да е орган, който почива на опита, които познават добре институциите, които да имат административна подкрепа, за да не чакаме твърде дълго решенията и разбира се орган, в който да влизат хора с безупречна биография и безупречен опит. Имате ли допълнителен въпрос? Моля, бъдете кратки. Благодаря за отговора. Да, разбира се, трябва да бъдат независими. Благодаря ви. И втория ми въпрос е свързан с прозрачността на решенията, взимането от съвета. Ви отговорихте до известна степен, но в крайна сметка да, някои държави членки имат много прогресивни изявления пред камерите и пред медиите, а в съвета изповядат съвсем други мнения. Така че е, съвета продължава, продължава да бъде много непрозрачен и същевременно да взема решения, които са много важни. Така че аз смятам, че всички европейски институции, включително и Сметната палата, трябва да бъдат много по-прозрачни. Благодаря за тази покана. От днешната дискусия е, стана очевидно, че това е въпрос, е, който вълнува много от депутатите. Обещавам ви, че аз ще го предпоставя пред съвета и ще направя предложения за това как да процедираме. Мисля, че финското председателство е много отворено към всички идеи за повишаване на прозрачността. Аз знам, че някои от държавите членки оценяват храброто храброто поведение на финското председателство и затова предлагам тези въпроси да се обсъдят с бъдещото председателство, за да намерим задоволителен отговор на проблема за повече прозрачност и в съвета. Господин Хайше от името на ИТРА има думата. Благодаря, госпожо председател. Ще задам въпроси на словашки. Господин заместник председател, получихте нова задача да идентифицирате нови тенденции в областта на технологиите, които да влияят върху економиката и обществото. Имам предвид електромобилността където Европа трябва да бъде не само конкурентоспособна, а да бъде водещ фактор в усилията за декарбонизация. Вие сте лидер в Европейският Battery Alliance. Какво липсва на Европа, за да стане лидер не само в областта на акумулаторите и батериите, и в електромобилността като цяло? Какво трябва да направим, за да станат електромобилите реалност? И какво може да направи комисията, за да станат висококачествените а, акумулатори а, широко разпространена част от автомобилите. Какво липсва, за да наваксаме на онези, от които изоставаме, като Китай, например? Благодаря господин Хайшел за този много актуален въпрос. Аз мисля, че онова, което липсваше на Европа преди 2-3 години е съзнанието, че електромобилността е бъдещето. И би било заплаха за ядрената енергетика, ако повишим е, електромобилността и елек... ядрената енергетика е... взема важна част от енергийната структура. Сега имаме а, коалиция, алианс от а, производители, които работят по всички части на процеса като използване на природни богатства, разработване на софтуер, така че електромобилите да имат не само електрически двигател, а да използват всички възможности на електромобилността, като например да съхраняват енергия и в последствие да я продават. Искаме акумулаторите в Европа да бъдат най-чистите в света, да бъдат рециклируеми и използваеми ето това е проблемът. Кое липсва? Постигането на тази цел за най-зеленият акумулатор. Евро за европейският зелен акумулатор. Това е цел, която трябва да бъде записана в законодателството и да кажем ясно, че ако искаме електромобили в Европа, трябва да спазваме високите стандарти, които ще бъдат в подкрепа на зелената индустрия и тези зелени е, акумулатори да се произвеждат в Европа. Разбира се, това е въпрос на инвестиция, но виждате, че 100 мил... милиона е, евро бяха инвестирани, така че аз нямам толкова притеснение за бъдещето, каквито имах е, до пред няколко години. Благодаря. Допълнителен въпрос. Този преход може би е болезнен и затова искам да ви попитам какво искате да постигнете в Европейската комисия. Е, как ще отговорите на страховете на хората за нови енергийни източници? Някои може да се е, някои хора може би се притесняват за работните си места в въглишните мини. Как ще улесните прехода и какви конкретни политики смятате да приложите, за да стане прехода безболезнен? Благодаря за този последващ въпрос. Причината, поради която съм ви толкова благодарен, е, че успехът, който постигнахте като парламент, заедно с нас в комисията, е, че ни успяхме да постигнем много във въгледобивните региони. Ние гледаме на тези региони с нов поглед, именно благодарение на вас. В новият период, период ще имаме нови мерки, ново финансиране за тези региони. Успех, защото до пред няколко дни това беше невъзможно. Сега за Европейският Battery Alliance да видим как да процедираме в области, в които Европа трябва да бъде силна как да подготвим въгледобивните региони за ново економическо бъдеще, как да им обясним, че трябва да разработят нова индустрия в тези региони. Това трябва да стане в същите области, които се превръщат в устарели и в тези сектори има нужда от нови умения. Благодаря. Господин Сем Срот от Зелената партия, комисията пети. Господин заместник председател, като експерт по перспективата, знаете какво ще каже. Нищо не може да ви очуди и затова животът ви сигурно е спокоен. Завиждам ви, аз дори не знам какво ще вечерям. Тази несигурност ме убива. Перспектива. Бихте ли ни казали какво, сте, какво ще сте постигнали до 2024 година по отношение на нездравите взаимоотношения между Комисията по петиции и Европейската комисия? Вие сте като наш дух. Ще започнете ли терапия на двойки? Второ, как ще предоставите на парламента правомощия за иницииране на законодателство? И второ, отношение на вашата работа, как ще направите така, че всички комисари със сигурност нямат конфликт на интереси и как ще направите така, че да сте сигурни, че никой комисар няма връзки с консултантски фирми? Благодаря господин Семс Крот за този въпрос. Когато получих ресора за перспектива, някои колеги ме попитаха дали мога да позная печелившите числа за лоторията. Не, нямам такива способности и перспективата а, няма нищо общо с а, кристалната топка. А, по-скоро да използваме научните данни, за да сме наясно къде искаме Европа да бъде през 2020-340 година? Как да постигнем климатична неутралност в 2050 година? Как ще, ще стигнем ли, достигнем ли тази цел, ако продължаваме сегашната политика? Сигурно не. Ще успеем ли, ако променим до някъде усилията си, малко вероятно. Какво трябва да направим, за да стане сценария реалност? Е, как да преминем всички стъпки, свързани с законодателство. Не можем само да мечтаем, а да преминем към практическо изграждане на бъдещето. Ето защо в Европейския парламент трябва да обсъдим как, не само как да представяме бъдещето, а с какви мегатенденции искаме да го постигнем. Това трябва да бъде нашата обща цел. За комисията по петициите няма нужда от терапия на двойки. Когато в една двойка има проблем, обикновено това е свързан с, ко... свързан с комуникацията. Аз ще разговарям с комисията по петициите всеки път, когато искат да разговарят с мен. Ще се опитам да отговарям на въпросите. Аз смятам, че комисията по правни въпроси показа, че е, е доста е, непоколебима по отношение на конфликт на интереси и няма да се поколебае да използва в пълна степен правомощията си. Във вашата мисия се казва, че ще, се отговорни, ще сте отговорни за диалога, но това, към което вие много повече е, тендирате, е монолога. Е, вие казвате на хората какво е Европа прави или ще прави. Има голям човешки капитал по принцип, но има европейци, които повече се грижат, повече се ангажират а, и биха правили вашата работа, вашето, това, което правите вие за много по-малко пари. Какво бихте направили за тях, за да ги овластите повече? Трябва да видя какво ще направя. И когато виждам какво съм направил през последните 10 години, мисля, че съм един от тези, които най-много говореха с хората. Един от комисарите, които бе на най-често посеще... най-много посещение на на, в е, националните парламенти и съм много говорил с гражданите. Ние всички искаме да говорим с, държавите членки, с парламентите, с министрите, но това не е достатъчно. Аз искам да говоря и с хората, защото тях получавам вдъхновение за подобрение. Има платформа, кажете си мнението, това не е достатъчно. Аз опитвах да използвам и социалните медии. Опитах се да използвам платформите да говоря с младите хора и бях изненадан. И бях изненадан, че една от платформите успя да покрие 37 000 млади хора, които участваха в дискусия. Така че младите хора наистина искат да говорят. Господин Горен. Господин Корен. Госпожо председател, искам да задам следния въпрос на господин комисара. Искам да върна към споделената отговорност и споделените прерогативи. Там, където Европейският съюз няма изключително изключителни правомощия, а Част от правомощията са на държавите членки. От една страна искаме Европейският съюз да бъде много от, да, да дава отлични резултати, да постига отлични резултати. Ето, например, в областта на политиката на развитие не, непрекъснато говориме в международните организации, да има помощ за развитие от порядъка на 0,7% от БВП, но само 4 държави членки всъщност изпълняват своите избеждания и изплащат тази сума. Ще продължите ли да бъдете без е, да, да не предприемате нищо и да оставяте безотговорно държавите членки да не изпълняват своите ангажименти? Uh, very... Благодаря за въпроса. Благодаря и за конкретните примери, които приведохте. Uh, right that, uh... Прави сте. Много често се говори за амбиции, говори се за пресконференции и на пресконференции се говори за тези амбиции, които са много по-високи от конкретните резултати. Това е политическата реалност. За това трябва да направим повече в бъдещето си сътрудничество. Конструктивно вен е натискът от Европейския парламент, но има и натиск на държавите членки помежду си да постигнат резултати, които са обещели. От страна на комисията ние също трябва да подпомогнем държавите членки да вървят в правилната посока. Когато говорим за проблеми при правоприлагането, понякога а, просто става дума за лоша администрация или пък липсващ административен капацитет или пък лошо неразбиране на законодателството. Нека да се види какви са истинските причини, проблеми и как могат да и, и как може да се помогне на държавите членки да преодолеят тези проблеми. Така че да се разбере същността на проблемите ще е ключовият въпрос за, този, за тази комисия. Госпожа фон дер Лайнен ще отговаря за този въпрос. Има разнобой между желани резултати и намерения – какво може да направим тук? 40 милиарда евро могат да отидат от фонда EFSI за, за добри проекти в Африка. Мисля, че това може да се направи. Искам само да настоя още малко. Всичко опитахме. Призиви, подчерт насърчаване да има повече обещания, ангажименти и нищо не се получи. А в други области успяхме. Европейският съюз успя да събере министрите на бюджетите и те да се отчетат пред съответната комисия. Аз мисля, че бихме могли да вземеме пример от това и да създадем един механизъм, който да накара министрите на развитието да дойдат тук пред парламента да отчетат направеното, т.е. не направеното. Има начин за постигане на резултати. Uh, Благодаря. Това е хубаво предложение Хубаво е да имаме по-интензивни контакти с министрите за помощ за развитие. Мисля, че депутатите се разбират по-добре помежду си, защото не става дума само за натиск помежду ви, става дума и за натиск от страна на парламентите може да се използват и други инструменти наистина от страна на комисията за увеличаване на бюджета в различни области, например лостов ефект от Европейската централна банка и други инструменти. Последен автор. Последен въпрос, извинявайте, от господин Рангел от НТ. Господин кандидат комисар и заместник председател, добре дошли и в последния си въпрос искам да, да, да засегна следното. Имаме впечатлението, че вие ще бъдете отговорен за междуинституционалните отношения много повече, отколкото за предвидимите дейности. Надявам се обаче да бъдете по-амбициозен, защото в противен случай вие ще сте един хипотетичен председател, заместник председател за междуинституционалните отношения а, и статуквото. Сега, рамковото споразумение от 2010 година трябваше да включи и съвета. Но какви конкретни стъпки ще предприемете? И по същество, какво смятате, че трябва да се промени? Съветът е. Съветът е, много често не участва в инициативите на, на парламента. би трябвало да има по-голям достъп до нашите заседания и документи. Благодаря, господин Ранжел. И то не само за този въпрос, който ясно е, ще увеличи амбицията на моята дейност в бъдеще – но благодаря и за ценните съвети, които получавам от вас по рамковото споразумение. Ние апелирахме към съвета да се присъедини към рамковото споразумение, защото това ще даде един по-добър балансиран подход за лисабонизирането на работата ни. Е, и всички процедури, свързани с комисията, съвета и парламента. Това не беше възможно поради правни пречки и опасения от страна на съвета. Но тогава какво се случи? Радвам се, че имахме тристранни споразумения за по-добро законотворчество. Освен това, имахме съвместната декларация за стратегическите стъпки за следващия многогодишен период, въпреки че този документ е сравнително нов, той вече работи доста добре. Нека да видим как се прилага рамковото споразумение и мисля, че мога да кажа. На практика, видяхме, че никой всъщност не е нарушава Лисабонския договор, в противен случай ще бъде изправен пред съда. Трябва да убедим съвета, че когато имаме такива ясни отношения, това ще е добре за всичко, е, процедурите и отношенията ни ще станат по-ефективни. И така, ще кажа на моите колеги, ще им представя вашето становище – и ако бъда одобрен, ще мога да защитавам тази теза на съвета по общи въпроси. Защото ние искаме да имаме един интензивен обмен на мнения по МФР и други общи въпроси. Един друг, един друг въпрос, свързан с отношенията комисия-парламент. Понякога Членовете на комисията, когато е, понякога комисари, когато говорят от името на друг комисар, те изчитат едно становище и в края на дебата те също сякаш изчитат предварително подготвен текст. Смятате ли, че това е подходящо? Особено когато говорим за отчетността на комисията, смятате ли, че това е добре за имиджа на комисията и че по този начин се прави един добър принос към дебата в парламента? Ако това не е така, как смятате да промените тази ситуация? Right. And... Да, прави сте. Наистина, в последния момент понякога човек е, взима едно досие, изчита въведителните и заключителните слова. И това е. е понякога това е даденото досие е ново за комисаря и той няма време да се подготви. Наистина еле, важен елемент е да окажем уважение към вас, да си отбележим вашите реакции и да им отвърнем. Защото това, което искате да правим ние е някои от предложенията от дебата да бъдат представени пред институциите, така че наистина ние, комисарите, трябва да подобрим начина си на работа. Много ще ни помогне обаче, ако Ако знаем предварително темите и бъдем предварително подготвени по-навреме за нашата поява в парламента. Благодаря, казва председателката, за всички въпроси. Е, всички въпроси бяха чудесни. Сега искам да дам думата на господин Шевчович за 5 минути заключителни слова. Благодаря. Ще се опитам да се получа от последния оратор, това, което господин Рангел ми каза. Най-напред искам да ви кажа, че тази дискусия затвърди мнението ми за важността на отношенията между Европейския парламент и комисията. Много от предложенията, които направихте по време на дебата и по време на предварителните ни разговори, са източник на вдъхновение за бъдещата ми работа. Аз се чувствам много окоръжен от вашата, вашето, вашата нагласа за въвеждане на нов начин на законотворчество, на нов начин на сътрудничество и на нов начин на постигане на резултати за гражданите. Във всички случаи трябва да положи, положим много усилия, защото съм абсолютно сигурен, че следващите години ще бъдат решаващи за бъдещето на Европа десетилетия напред. Решенията, които ще вземем през, през следващите 20 години, ще поставят Европа ще уточнят мястото на Европа не само за 2000, до 2030 година, а и до края на столетието. Искаме да сме по-близо до гражданите, да постигаме повече резултати и да имаме повече голяма роля на глобалната сцена. Когато пътувате извън Европа, чувате не само комплименти как европейските страни си сътрудничат, но също така и апела към европейските страни, за повече влияние, защото, Евро... защото света днес има нужда от Европа, защото ние уважаваме човешките права, екологията, международното право и се опитваме да под... Под... поемаме колкото се може повече отговорност към развиващите се страни, защото ние сме съгласни да споделяме и да допринасяме за общото развитие. Тоест, ние трябва да сме много специфични и много стратегически, да можем да сме гъвкави и да реагираме, да сме отчетни пред гражданите. А, за мен беше удоволствие да работя по всички тези, във всички тези области, които бяха засегнати и се надявам, че ще може да изпълним с резултати и живот амбициозния дневен ред, който очертах. Благодаря, благодаря и за модерирането на това заседание на двамата са председателя. On behalf of the jury committee, um... Името на Комисията по правни въпроси благодаря на господин заместник председателя за търпението, за отговорите на въпросите. Вие много внимателно слушахте. Наистина имаше много разнообразни теми, които бяха засегнати. Приемане на един закон и отхвърляне на друг беше един от, една от темите. Наистина е много важно да използвате вашия ресор за едно по-добро законотворчество. То ще много е важно да използваме технологиите ефективно и разумно в бъдеще. Благодаря ви за вашите задълбочени въпроси и за присъствието днес. Господин Таяни има думата. ringraziamento е della Presidente della Commissione. Благодаря на комисия и от... И аз искам да се присъединя към благодарността на комисията Юри за това, че бяхте тук. Вие в миналото показахте и през предишни мандати, че сте готов да държите сметка за парламента. За съжаление, не всички комисари в миналото са имали същия подход в случай е имало комисари, които се отнасяха е, леко презрение към парламента. Все едно, че идването им тук е голяма жертва. Вие отговорихте на всички въпроси, винаги сте отговаряли на наши въпроси и винаги сте откликвали на поканите. Вие не сте комисар като всички останали, вие сте заместник председател. и надяваме се да бъдете наистина пряк събеседник на парламента и да надявам се да обясните на всички комисари, че сътрудничеството между институциите е изключително важно. Наше задължение е да контролираме вашата дейност, за да дадем най-добрите отговори на проблемите, които вълнуват гражданите. Може би защото ви познавам от много години, искам да ви помоля да изпълнявате задълженията си като заместник-председател в близко взаимодействие с колегите си, просто за да, да, за да осъзнават те колко е важна връзката с Европейския парламент и да защитава парламента в конфликтите с, съвета. Съвета често защитава национални интереси и не успява успява да прояви европейска отговорност. Ние сме политически слаби в. Ще бъдем политически слаби, ако не бъдем обединени в цифровата епоха. Парламентите, парламента представлява гражданите и е много важно да се разбере колко е важна неговата роля. Ето защо тези общи съвместни действия трябва да ни помогнат Европа да стане по-конкурентно способна и в по-голяма способност защитава интересите на гражданите. И се надявам, че както и в миналото, ще проявите своите качества и своето уважение към парламента и в бъдеще. Благодаря ви. Ще има съвместно заседание за оценка. Тя ще започне в 6.30 с координаторите на комисиите Юри Явко. След това комисиите, които ще имат възможност да участват в дебата. И след това заедно ще излезем с оценка на изслушването на комисаря Шевчус. Благодаря ви.